Uh, уважаеми колеги, моля започнете да вземете местата си, за да можем да имам максимално време с госпожа комисаря. Благодаря. Uh, И така, уважаеми колеги, започваме с, с приемането на дневния ред. Ако нямате възражение, приемаме, че дневния ред е одобрен. Първото съобщение е, че имаме а, имаме а, превод с изключение на естонски, литовски и е, галски. Господин Лоренцо Фонтана е докладчик за доклада за Европол оперативното стратегично сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол. Комисията одобрява ли това предложение на координаторите? И така преминаваме към Точка трета. Много ви благодаря за присъствието в тази Страсбургска вечер. Имаме много важна презентация на становището на комисията за решението на делото Максимилиан Шренс срещу комисара за защита на данните. Госпожа Вера Юрова има думата. Добре дошли. Вера ще се съсредоточи върху делото Шрем. Ще направи няколко съобщения по въпроси за и Накрая на основния пункт днес ще бъде обсъждане на този на това дело от Европейски, Съда на европейските нощности. Първото становище беше проведено на равнище служители с комисията. Имаме известна информация, но днес е първия път, когато чуваме едно изложение от комисията. Така, сега без допълнителни а, обсъждания, искам да помоля комисията царя Юрова да коментират делото и след това да проведем подробна дискусия. Вера, имате думата. Благодаря, Клод. Дами и господа, искам да ви благодаря на Комисията по гражданските свободи за това, че ме покани на тази среща. За мен беше много важно и бях заинтересована да дойда максимално бързо и да ви дам последна информация за стъпките, които предприема Комисията по отношение на решението по делото Шремс, което беше произнесено на 6 октомври. Както казах и на пленарното заседание преди две седмици, аз съм ангажирана с това да ви информирам постоянно а, и също така бих желала да ви помоля да, за подкрепа по няколко въпроса във връзка с работата ни по това досие и по този въпрос. Ще се ам, ще премина към това по-късно. Проведохме пленарното заседание на 14 октомври, когато аз говорих за непосредствените приоритети на комисията след решението по делото Шремс. Искам да повторя още веднъж тези приоритети, понеже те остават едни и същи. А именно да уверим нашите граждани, че тяхните лични данни ще бъдат защитени, когато са прехвърлени в чужбина, да има яснота в бизнеса е, е, с правните начини за извършване на тези операции, да работим заедно с националните органи, за защита на данните, за да постигнем координиран подход и да избегнем фрагментирането на европейския въпрос. Също така говорих, че комисията ще а, работи по трансатлантичените потоци данни. Подчертах, че ще работя заедно с вас по тези въпроси в прозрачност е, днес ще ви дам актуализирани данни е, за последните развития. Искам също така да споделя с вас е, какво а, бихте могли да ми помогнете преди посещението ми в Вашингтон в средата на ноември. Комисията работи в тясно сътрудничество с европейските органи за защита на данните в почлен 29. Важната роля на тези а, важни органи за защита на личните данни с английско съкръщение Дипие, работната група по член 29 издаде е, становище. Работната група говореше за продължаващите е, преговори за така нареченото ревизиране на отменяне на клаузата Safe Harbor, за да може да се прехвърлят данни в щатите с пълно зачитане на основните права. Сега по въпроса за лични, прехвърлянето на личните данни, работната група каза, че други правила също така могат да бъдат използвани, макар че DPA ще анализират възможностите за съдебно, за произнасянето по тези альтернативни средства. До края на януари 2016 година, ако не бъде намерено решение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 европейските органи ще предприемат всички необходими стъпки, включително и мерки по прилагането. Ние подкрепяме нова трансатлантическа рамка до януари 2016 година. Комисията въпреки това смята, че е необходима максимална яснота и междувременно. Когато се срещнах с представителите на бизнес, бизнеса с комисар Оттингер на 14 октомври беше ясно, че те искат ясни обяснения и еднакво тълкуване на решенията. Комисията следователно скоро ще излезе с, изпъл... с, с, с изпълнително съобщение по въпроса за прехвърлянето на данни. Това обаче не може да замести работата на органите по защита на данните и комисията ще продължи да подкрепя работата на тези органи, за да може да се предприеме единен подход в рамките на работната група по член 29. И сега позволете ми да кажа основната информация в протичащите, по протичащите преговори с щатите. Макар, че Сейф Харпър беше една от основните начини за прехвърляне на данни от Европа към щатите, стана ясно, че а, обновена рамка а, с по-високо равнище на защита е важна. Това е важно не само за трансатлантическите търговски отношения, но и за нашите граждани. Необходимо е да сме сигурни, че новите разпоредби отговарят на стандартите на решението. Още преди това решение комисията беше установила редица проблеми, които би трябвало да бъдат решени в 13 те е, препоръки от 2013 година в светлината на постановленото решение от съда, би, ние ще работим с нашите американски партньори по редица пунктове. Ние не се мутаем непрекъснато и веднага подновихме обсъжданията с американските партньори, проведохме няколко срещи на техническо равнище, говорих с министъра на телевизията търговията. В следващите седмици ще продължат интензивните обсъждания и ще продължат активните контакти преди моето посещение в Вашингтон в средата на ноември. Повярвайте ми, тези обсъждания не са лесни, но съм уверена, че до тогава ще постигнем значим напредък. Позволете ми да очертая по-подробно какво означава това решение и как мисля, че трябва да се подходи към това. Съветът не поставя под въпрос правомощията на комисията да предприема решения по адекватност. Първо, обсъжда се възможността на органите е, за защита на данните да се произнасят по дела както на господин Шренц и а, нивото на защита в държавите членки не, не е задължително да бъде напълно идентично, но да отговаря на а, изискванията в Европейския съюз. Позволете ми да кажа, как, а, да споделя с вас това, което каза господин Ленард. Решението не изисква. Той обясни, че съда не оценява системата в щатите, включително и техните национални разузнавателни дейности, а по-скоро обсъжда изискванията на законите в Европейския съюз във връзка с прехвърлянето на данни в трети страни, каквито и да са тези данни. Тук не е необходимо идентифициране на а, и еднаквост на, на системата в щатите, но трябва да се предлагат гаранции, които да са глобално еквиваленти на онези, с които ние разполагаме в Европа. Именно това търся аз в нашите обсъждания с Съединените щати. На второ място съдът каза, че на базата на само сертифициране това може да се допусне при положение, че има ефективни механизми за откриване и надзор. Това е един от основните елементи, по които работим с нашите американски партньори. И а, това е по поръка 1211 за транспорт. Съединените щати отговориха с, с ангажираност към по за по-силен надзор и приоритетно третиране на жалби от Федералната комисия по търговията. Това ще обърне, ще превърне системата от саморегулираща се до система подлежаща на надзор с проактивно налагане на мерки, включително и на санкции. Именно затова ние искаме нашите собствени органи за защита на данните да имат по-активна и видима роля в системата, отколкото в миналото. Работили сме за подобряването на интерфейса и комуникационните канали между органите, защита на данните и а, Министерството по търговията. Тези органи играят важна роля за функционирането на системата. По принципа постигнато Съгласи по тези въпроси, но все още обсъждаме тези ангажименти да бъдат достатъчно правно обвързващи. Съдът а, до, а, реши, че е, решението за адекватност е жив документ, който трябва да бъде преразглеждан текущо. Ние работим именно по този, по този пункт, заедно с щатите за въвеждането на годишен механизъм нисъм за съвместен надзор върху новата рамка, включително използването на изключения по а, мотиви от националната сигурност. И накрая, тогава, когато говорим за намесата на обществените, на държавните органи, особено по, по въпросите на националната сигурност, съда, подчертава, че това трябва да се основава на ясни условия и ограничения и това отразява препоръката на комисията, направена преди две години. Ние работим усилено за Съединените щати да направим точно това, за да сме сигурни, че има достатъчни ограничения и гаранции, за да се предотврати използването на личните данни на една обобщена основа и да има достатъчен съдебен контрол върху такива дейности. Нека да ни бъде ясно какво означава тази последна точка. Това е най-голямото предизвикателство но да не забравяме, че дебата по тези въпроси се провежда също така и от другата страна на Атлантическия океан. След първоначалните разкрития от преди две години, които е, дадоха фактите в делото, Съединените щати премина през един период на преразглеждане на своите своята разузнадателна дейност, което доведе до реформи, а, закон за свободата, инструкцията на президента на разузнавателната общност, директива 28 за надзори и за необходимостта да се отчитат правата на личните свободи на не американците. Виждам известен напредък в, по посока на по-целенасочен надзор. А, също така използването на данните, които се събират, подлежат вече на разширяване на защитата и за граждани на Съединените щати, например по-нататъчно разпространяване на данни. В момента сме в процес на оценка на тези гаранции, очакваме бъдещи верификации, но аз виждам определено някои

гаранции. Важни инициативи са предприяти за подобряване на, Съедине... на закона на Съединените щати за защита на личната свобода на европейските граждани, вече одобрен на а, правната защита от а, Камерата на представителите и скоро ще бъде внесен в Сената. А, когато влезе в сила, това ще бъде нова стъпка мярка за защита на прехвърлянето на данни. Трябва много внимателно да анализираме степента, до която е, това отговаря на изискванията на съдебното решение. Уважаеми депутати, отново апелирам към силната ви ангажираност да ни помогнете в това важно начинание. Искам да ви благодаря за подкрепата, която ни предоставихте до този момент в контекста на съдебното преразглеждане. Искам да ви предизвикам, да ви призова да се ангажирате и с американските партньори в Конгрес или в Сенат и да бъдат нашите партньори. Нуждаем се от, вашия, от вашата помощ и от помощта на бизнеса, за да убедим американската страна от а, бъдещи, за бъдещите стъпки а, за да може Съединените щати да бъдат основния ни партньор, както политически, така и економически. И както казах на пленарното заседание, искам по-информиран дебат по този въпрос и гледам на вас като важна част на този процес. Редовно ще ви държа информирани за следващите стъпки на тази дискусия. Ще спра на този, в този момент. Готова съм да отговоря на ваши въпроси във връзка с, с споразумения, свързани с, с трудничеството с Съединените щати. Мога да ви дам данни за полицейската директива, ако искате, за да може да покрием по-голяма сфера на защита на данните. И както Клод посочи, искам да приключа състъпителните си думи, е, като кажа за следващото заседание, което ще бъде организирано в първата десетневка на декември. Тогава ще мога да ви информирам за плана за действие по проблемите на ЛГБТ и е, е, борбата срещу расизма и нетолерантността в обществото, нашето сътрудничество също така с доставчиците онлайн и речта на омразата. Искам да ви информирам също така за състоянието на е, е, регламента за европейската процедура и на последно място на е по значение искам да ви информирам за установяването за констатациите на Агенцията по основните права, които разглежда прилагането на правата на човека в места, където има е, висока концентрация на бежанци в държавите членки. Това са моите идеи за следващото заседание. Естествено, подбора на темите за обсъждане ще зависи от вас. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Уважаеми колеги, имаме време до 9 часа. Темата е много важна. И за това е много важно да имаме възможност да получиме отговорите на нашите въпроси. Има 11 желащи да се изкажат, така че, е, моля ви, е, бъдете възможно най-кратки, за да може да се анализира внимателно и чутото до тук, да знаем на къде се движи Safe Harbor. Всички вие знаете доста по темата, така че ако успеете да се впишете, всички са записани в списъка, всички, които са ми дали знак – Лаура Ферара е последният колега, който включваме в списъка и с това приключваме списъка. Господин Вос. Благодаря много, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, че сте тук днес. Благодаря, че сте готова да направите това изложение, да чуете въпросите ни за Сейф Харбър. Харесва ми вашия концептуален, концептуален подход. А, решението е факт, но не мога да разбера. И, и то е коректно. Въпросът е обаче, а, защо съдът не е предвидил някакъв преходен период – за да имаме някаква опора, поне искаме правна сигурност в областта на основните права, искаме я бързо. Всичко това е спешно, фирмите имат нужда от някакви насоки. И за това се радвам, че именно така подхождате и вие, а, вземайки това предвид. Преговорите по-настоящем вървят добре, но а, Искам да разбера, налага ли се всичко да се преработи поради това решение на съда? И втория ми въпрос. Какво можете да ни кажете за реформите в областта на защитата на данните, които тъкат в момента? Ако органите на национално равнище имат право да правят проверки, по свое осмотрение какво можем да кажем за хармонизирането. Може да помечтаем, макар че за сега това е иллюзорно, и за един евентуален трансатлантически стандарт в тази област. Когато говорим за еквивалентност на системите за защита на данните, е добре да вземем предвид и това, което се прави в Русия, в Китай. Не може да разчитаме само на един фактор. Мисля, че и вие казахте точно това. Трябва да се имат предвид разликите в правните системи. И все пак, правилната посока е, може би, точно тази, да има сертифициране, мерки за контрол. Е, стига, разбира се, комисията да не вземе решение да поеме всичко в ръцете си. Благодаря, господин председател. Доволна съм от решението на съда, но мисля, че е срамно, че се наложи един студент да заведе дело. След като парламента вече години наред твърди, че а, по никакъв начин не е подходящо това споразумение да се нарича Safe Harbor, сигурен пристан. Искаме промени от много време, но всичко се случва твърде бавно. Съдът ясно заяви, че тук става дума за основни права. Не виждам защо колегата нарече решението безотговорно. Може ли съдът да каже, еми, да, за основни права става дума, но продължете така още известно време. Важно е органите за защита на данните да имат възможност да действат като наблюдатели – и да са длъжни да спазват определени ангажименти в тази връзка. Има и други альтернативи, които вие споменахте, госпожа Юрова. И мисля, че е важно да имаме общи правила за тях. Защото иначе ще останем с доста различни впечатления за това какво означава на практика високо ниво на защита на данните. В споразумението с Съединените щати ще е важен и въпросът за контрола. До каква степен ще имат агенциите в Европейския съюз някакъв вид осмотрение по отношение на срока, за който се задържат данните? Кой ще осигурява наблюдението за това какво правят фирмите, за да гарантират защитата и какво става при правоприлагането? А какво можем да кажем и за работата на полицията и тайните служби, какви пък правила се прилагат за тях. Какво да кажем и за достъпа до лични данни, достъпа на правоприлагащите органи до лични данни. И така, трябва да имаме ясни правила, трябва да има и съвсем ясни изключения. А ако няма ясни изключения, то полицията не трябва изобщо да има достъп до тези данни. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на комисария за това, че изясни доста важни теми. По-настоящем обаче се оказва, че съдът се стига до важни теми преди законодателите. Това стана за сроковете за задържане на данните, за правото да бъдеш забравен сега и за Сейф Харбър. Защо се случва така, че в законодателен, законодателната работа се стига до заключение, че дадена мярка е адекватна и после съдът взема решение, че тя не е адекватна. Не е ли по-добре да се вземе, реше, да се а, е, потърси мнението на съда преди да се вземе крайното законодателно решение. Ще се отрази ли това на преговорите по споразумените с щатите? Ще се отрази ли на законодателната дейност за бъдеще и случващото се в Камерата на представителите според вас положителен знак ли е? И накрая, получил ли е някой от комисарите е, информация от органите за защита на данните на ниво държави членки за това как е, подхождат по-настоящем към темата? Ние получаваме много информация от нашите граждани, от нашите избирателни райони и те са много обезпокоени. Какво ще стане преди приемането на ново споразумение? И се надяваме, е, че това споразумение ще бъде съвсем е, ясно разяснено за всички засегнати. Благодаря, госпожа Интвел. Благодаря, господин председател, госпожо е, комисар. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, че така ясно представихте ситуацията и пътя напред. Имам много въпроси. Да започнем първо от това, което казахте. Вие бизнеса има нужда от сигурност. Да, това е вярно. Те имат нужда от сигурност и то по а, поспешност. Те имаха обаче нужда и по-рано от сигурност. Парламента искаше да се отмени Сейф Харбър, но никой не ни чу. А гражданите също имат нужда от сигурност и представителите на бизнеса си затварят очите пред слабостите на Сейф Харбър от много години. Т.е. честно казано, това да са крокодилски сълзи, които се леят в момента. А, също така, въздействието на това споразумение по Сейф към а, споразумението за данните на пътниците и към общото споразумение за прехвърлянето на данни. Разбирам, че вашия колега, комисаря Оттингер, работи по предложение за европейски облак, т.е. по някакъв начин да се изгради защитна стена около европейския интернет. Не мисля, че това е пътя напред. По-скоро пътя напред минава през гаранции за правата на гражданите е, и правила, които действително се спазват. Първо трябва правоприлагане. Четох някъде, че Съединените щати е, в Съединените щати се казва, че Европейската комисия сега е, ги сочи обвинително с пръст, но е, толкова много години са били получени само 4 оплаквания в тази връзка. Другия въпрос. Има някои органи за защита на данните в германските провинции, които са казали, че няма да чакат до 21 януари, а започват правоприлагането сега и фирмите, които не правят каквото и да било усилие, за да спазят поне духа на Сейф Харбър, ще бъдат санкционирани. И още нещо. Когато говорим за преговори, тук не става дума за преговори. Става дума за едностранно решение от страна на Европейската комисия. Преговори, разговорите с Съединените щати служат само за това, когато комисията вземе решение, на американската страна да предостави съответните гаранции. Но моля ви да не говорим за преговори. Това е едностранно решение на европейско равнище. И още нещо. Във връзка с казаното от Тимати, продължаваме да приемаме закони, които после а, е, се предизвикват в съда и всеки път а, е, съдът казва свършете си домашното. И така, трябва да направим всичко възможно бъдещото уреждане на темата Safe Harbor действително да отговаря на стандартите на съда. Американските тайни служби и разузнавателни служби от едната страна, европейските разузнавателни служби от друга страна, е, всички те се възползват прекомерно от достъпа до информация. Как ще се гарантира спазване на стандартите? Благодаря, благодаря за презентацията. Важно е да имаме време да обменим мнения по темата. Първият въпрос, който искам да ви задам, е следният. Вие казахте, че ще направите изявление за конкретните стъпки напред. Какво можем да очакваме от а, тези стъпки? Какво ще въздействието върху фирмите? Целта е да се гарантира повече сигурност. За Сейф Харбър виждаме сериозни проблеми. Сейф Харбър потъна като Титаник. До 2016 ще трябва да изобретим нов вид Сейф Харбър. Как ще стане това при положение, че съдът заяви, че въпреки, че има добри мерки за контрола в Съединените щати, има сериозни пропуски, тъй като данните са на разположение на тайните служби. И така, как ще преодолеем въпроса за националната сигурност? Това са стари въпроси. Каквато и защита да има за гражданите, данните им ще стигнат до тайните служби. И когато се вземат решения за нива на достатъчно съответствие, как да знаем къде е достатъчното. Имаме SWIFT, имаме обмен на данните на пътниците и нямаме яснота как всички тези обменяни данни ще бъдат повлияни от решението за Safe Harbor. Един регламент за защита на данните би трябвало да се занимае с въпроса господин Албрихт. Благодаря, госпожо комисар, за това, че очертахте своята позиция сега след решението на съда и че внимателно изслушвате нашите въпроси и коментари. Първият ми въпрос е следният. А, а сега трябва да изготвим нови споразумения, нови мерки за гарантиране на адекватност как тогава се очаква да се приеме ново решение, което да отговаря на стандартите на съда, без при това да се промени правната рамка в Съединените щати. Съдът ясно заявява, че правото на Съединените щати реално не позволява адекватност на защитата. Е, какво значи тогава това? Че няма да има решение на Европейската комисия, кое, което да а, коригира този проблем? А, как изобщо ще действате по този въпрос? И другият въпрос е защо? Защото мисля, че е, топката сега е у Съединените щати. Ако те искат техните фирми да имат прият, ам, прият от нас адекватност, нещо, което е привилегия за достъпа до европейския пазар, защото ако няма такова а, такава гаранция няма достъп и до европейския пазар. И въобще защо ние трябва да се занимаваме с това, а не да го коригират Съединените щати или пък съответните фирми да настоят пред а, своето правителство да промени нещата. Другият важен въпрос е уважението към съда и към това решение. И не случайно господин Кирка попита как може да се направи така, че да няма друго, да не, да не се вземе друго решение, което отново да бъде предизвикано в съда. И защо трябва да се стига до това гражданите да завеждат дело в съда, за да се коригира проблема. Извинявайте, господин председател, необходима ми е още една минута, за да се спра на нещо друго, което е важно. В съда се споменаха и разкритията на Едуард Сноуден по програми за масово следене и бе заявено, че правната рамка не се прилага достатъчно добре. Това означава следното. Първо – означава, че смятаме, че разкритията съдържат коректна информация и че действително има масово следене. Ако това е така, тогава комисията трябва да се задейства, защото в тези разкрития става дума и за масово следене от страна на някои от, държави, от държавите членки. И това очевидно е в нарушение на хартата на основните права. Има държави членки, които значително надхвърлят потребностите на националната сигурност и нарушават сериозно основни права. И в областта на националната сигурност трябва да е ясно как се прилагат правата на човека. Друг важен въпрос, е, споменат в решение на съда, е от решение от миналата година за директивата за съхранение на данните. И там се казва, че масовото следене без зачитане на правото на лична неприкосновеност на гражданите е сериозно нарушение. Казва се и, че има държави членки, които правят това? Какво ще направи комисията? Благодаря. Аз също съм удовлетворена от това, че този дебат се води точно днес. Това решение и а, на съда е всъщност един голям удар на глобалното американско следено, което се основава най-вече на ползването на частни източници. В решението пише, че не може да се помогне на шпионажа, организиран от страна на САЩ и да се нарушават правата в Европейския съюз. Европейската комисия няма компетентност да ограничи правомощите на националните органи имайки предвид най-общо недобрия анализ, който бе направен от Комисията на европейското законодателство. Необходимо е едно решение, което да промени американското законодателство. Това не е само актуализация на настоящата система за Safe Harbor. Какво ще направи Европейската комисия? Смята само да актуализира или смята да направи ново споразумение? Ако това е така, на какви основания ще го направи и как ще гарантира спазването на това решение. Що се отнася до валидността на Safe Harbor, това ще окаже своето въздействие върху търговията през океана, как смята комисията да управлява периода на преход. Какво също ще се случи, ако за да спазим тази забрана, дружествата решат да променят своите договори с потребители, искат съгласие на потребителите, за да може да бъдат обработвани данните им в чужбина. Това е, е ли нещо възможно според вас и приложимо ли е? И ако е така, какви биха могли да бъдат последствията? И накрая, държавите членки могат да изберат е, да спрат прехвърлянето на данни към САЩ и да принудят е, дружествата да работят вътре в рамките на държавите или вътре в рамките на Европейския съюз. Това възможно ли е? и каква е позицията на Европейската комисия по този въпрос. Благодаря. Thank you. Mr. Boni, please. Благодаря, господин Бони. Мадам комисионер, thank you very... Госпожо комисар, много ви благодаря за присъствието ви днес тук. Смятам, че дебатът е изключително важен. Имаме решение на съда, в което програмата Safe Harbor обявена за невалидна. Сега трябва да се замислим за последствията и то не само за прехвърлянето на данни към САЩ. Би трябвало да помислим също така и за последствията, които са свързани с решението за достатъчност за защитата на данните като такива. Съгласен съм с много от преждеговорившите и ще задам три въпроса. Първо, сега се намираме в следното положение. Прехвърлянето на данни в трети страни не се основава на решение за достатъчност. Например, корпоративни правила, стандартни клаузи, както и на решението за прехвърлянето от страна на органите за защита на данните адхок. Това може би е едно добро решение в преходния период. Какво е вашето становище обаче по този въпрос? Смятате ли, че това е достатъчно, имайки предвид работата, която се извърши от Американския конгрес? Какво трябва да направи САЩ, за да има еквивалентност на правилата? Смятате ли да излезете с нова рамка за тези отношения? Втори въпрос не трябва да се забравя, че част от инструментите, които току-що споменах, се използват най-вече от големи дружества, а не малки. Какви решения можем да дадем на малките и средни предприятия? Каква подкрепа могат да получат те от органите за защита на данните? На трето място какво означава това решение на, за всички системи за достатъчност? Как трябва да ги разбират гражданите? Как фирмите трябва да ги разбират? И не на последно място, как агенците за защита на данните трябва да ги разбират? Както казахте, това е началото и на декемврийската среща се надявам да зададем други въпроси. Thank you very much. Благодаря, господин Вайденхаузер. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, чудесно е, че се отнасяте много отговорно и сериозно към тази тематика. Има обаче нещо, което така и не чух до момента, а то е основни права. Не споменахте основните права в встъпителните си думи. Това, което ме безпокои, е, че чисто и просто ще пратим на поправка Safe Harbor, а няма да преразгледаме из основи това споразумение. Много често законодателството не е изготвено достатъчно добре и ние е, систематично трябва да се обръщаме към съда, за да се разрешават проблеми с такова законодателство. Комисията постоянно говори за по-добро законотворчество. Ако има някакъв напредък в тази сфера, мисля, че това ще бъде от полза за всички ни. А е, имам три кратки въпроса, които искам да ви задам. Съдът реши, че американското законодателство за защита на данните и права на човека не отговаря на техните изисквания. Въвеждането на Сейф Harbor ще означава цялото американско законодателство да бъде преразгледано. Смятате ли, че това е възможно? Освен това, правата трябва да са защитени на едно и също ниво, което пък означава, че в САЩ трябва да има много по-високо ниво на защита. И накрая, на трето място, Европейската комисия излезе с стандартни договорни клаузи. Това е положително развитие. Thank you. решението на комисията от 2010 година по четвърти член става дума за обменът на данни и явно ще трябва да се прекрати този поток от данни. Какъв тип времева рамка предлагате? Благодаря. Господин Любретон. Госпожо комисар, много е важно тази вечер да проведем а, а, дебат по а, решението Шремс, което е много важно от гледна точка на Съда на Европейските общности. Това е необходимо, за да се защитят личните данни, основните свободи. Това е изключително важно за нас, членовете на нашата комисия. Големия интерес обаче е, не се крие там. Необходимо е да се е, разгледа два пъти този проблем от комисията, на която ние сме членове. Вие не бяхте много убедителни. Вие казвате да се разработи на нова рамка на защита на данните в размера на данни с Съединените щати. Също така искате по-голяма активност на националните органи, но вие сте е, задължени да ни кажете, защото съдът е установил незаконно засилване на прерогативите на националните органи органи за защита на данните. Също така ни казвате, че това решение не оценява американската система. Аз ще бъда много дипломатичен. Всъщност решението на съда е твърде твърдо защото, е, по отношение на американската система, защото защитата на данните според него не е достатъчна и слабото, ниското равнище е, на защита на данните не е приложимо <clears throat> в Европейския съюз. Е, вие казвате, че техните а, закони за личните свободи могат да бъдат подобрени. Аз мисля, че вие няма да можете да успеете, освен ако американците, ако, ако американците имат някакво качество, то е защитата на а, техните права и а, ето моя въпрос. Тъй като в крайна сметка има едно е, има водене на преговори с потепите и готова ли е комисията да защита? да жертва а, част от правата, за да може да се постигне този скъпоценен договор ТПТ и а, бизнеса а, и защитата на правата на основните. Господин Лопес Агилар. Комисар Юрова. Госпожо Юрова, комисар Юрова. Аз също смятам, че това решение на Съда на Европейските общности е краевелен камък, който ще окаже въздействие върху основните права по хартата на основните права, когато се тълкува всеки един акт на Европейския съюз, включително споразумение или международни договори с трети страни. Съсредоточили сме се върху споразумението Safe Harbor с САЩ, а всъщност решението отива отвъд Сейф Харбър. То засяга не само двустранните ни отношения с САЩ, но и с всяка трета страна. Бих искал да чуя какво мислите за въздействието не само на, върху това споразумение, а други споразумения, които включват прехвърляне на данни или глави или членове в други договори по този въпрос. Най-вече ТИТИП, който оказва въздействие върху стандартите за защита на данните с САЩ и с други държави. Какво е вътрешното въздействие на това решение на съда, що се отнася до масовото наблюдение от страна на държави членки, не с САЩ, а на държави членки на Съюза? Това също е проблем. Бих искал да чуя становището ви по това. Вие споменахте също така и други амбиции в своя мандат. Бихте ли казали нещо за това, как ще се борим срещу словото на омразата в мрежата. Тук приемаме различни актове, за да няма радикализация, за да предотвратим слово на омразата, политика на омразата. Смятате ли, че може да се отиде отвъд влизането в сила на рамковото решение за предотвратяване на езика на омразата? Благодаря.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 периода между вземането на решението и приемането на споразумение, защитата на лицата е занижено от предишното му положение. Всъщност се връщаме към една разпокъсана система на 28 държави членки, всяка със свои собствени правила. Съгласна ли е комисията, че нещата вече изглеждат така. Смята ли тя, че може да се справи с разнобоя в различното законодателство? Имам предвид директивата за съхранение на данната. Комисията не трябва ли да се активизира сега и по-бързо да се задейства? Също така се питам как малките и средни предприятия ще се справят с тези сложни ситуации и е, няма ли да се отдавят в море от бюрокрация? Какви препоръки е, ще направите към СМ, е, малките и средни предприятия? Грация, президенте. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Искам да ви благодаря за това, че сте тук е, сред нас, госпожо комисар. Е, много често реномето на Европейския съюз е поставено на карта от популизма, който е навсякъде. Решението на Съда на Европейските общности може да запали някои ситуации, които вече съществуват. В същото време обаче ни показва, че трябва да се опазва личното пространство на нашите граждани с конкретни действия. Трябва да се действа и за това, може би, ще повторя въпросите на колегите и ще подсиля това, което те запитаха. Как смятате че решението на съда ще въздейства върху диалога между САЩ и ЕС, що се отнася до ТИЗА и ТИТИП, които са свързани точно и пряко с обмена на информации и информационните потоци. Благодаря. Actually... Благодаря, Ана. Наистина една минута. Не повече от една. Аз, Искам да попитам, госпожо комисар, дали смятате, че това решение на съда ще окаже въздействие върху общото споразумение е, или рамково споразумение, което се приема и както също така ТИТИП. Um, Благодаря, че беше кратка. Преди да дам думата на комисаря, ще кажа, че Нямаше съобщение след е, директивата за съхранение на данните. Колегите постоянно говорят за е, други е, законови актове, които могат да бъдат повлияни от тази директива. Знам, че си записахте много неща, седите до мен, виждам, че пишете всичко. Бяха много подробни въпросите на колегите. Господин Албрехт каза, че американците трябва да носят отговорност за своите техните предложения. Благодаря ви за това, което си записахте. Ще предложа нещо. Ние като парламент не сме предложили след решението за съхранение на данните да се излезе с съобщение на комисията, но що се отнася до Сейф Харбър, съдиите наистина знаят какво правят. Независимо какво предложение направи господин Кирхолп, аз ще кажа, че съдиите знаят, че постановяват закони и че дават нова насока на законодателството. Трябва да има съобщение на Европейската комисия, което да посочи какви са последствията от това решение, но в някакъв по-скорошен план, например декември. Какви трябва да бъдат клаузите, какви трябва да бъдат решенията свързани с достатъчност, как трябва да работят нашите дружества. Това се попита. Пита се също така за ТИТИП, за пътническите данни. Имаме нужда от нещо по-голямо. Това е най-малкото, което парламента може да поиска. Затова мисля, че трябва да има съобщение от страна на Европейската комисия и то в кратки срокове, да речем, до декември. Има един друг въпрос, който е свързан също така с преговорите ви и дискусиите ви с САЩ не научаваме достатъчно за тях. И отново ще го повторя, мисля, че трябва да знаем много повече подробности за всичко това, което се случва е, в преговорите с САЩ. И сега ще ви помоля да направите всичко възможно да отговорите на максимален брой от въпросите, които ви бяха зададени. Е, да, първо ще се извиня за това, че може би не съм си записала всички въпроси и надявам се колегите да ми помогнат, ако забравя нещо. Първо на господин Вос. Той попита uh, за подхода на държавите членки, на националните органи за защита на данните и някои други общи въпроси. Това ме кара да започна със собствената си интерпретация за смисъла на това решение. Фактът, че едно отделно физическо лице, което установява, че основните му права са били нарушения, може да се обърне към съда и да спечели дело, дами и господа, аз смятам, че това е нещо изключително важно. Това е важен фактор, характеристика на нашето общество и показва, че при нас има върховенство на закона и системата работи. Смятам, че решението на съда е една важна стъпка. Тя ни помага да се насочим към финалната права на преговорите с САЩ, тъй като така имаме по-изчистени дефиниции за достатъчност. Както знаете, работихме много усилено в преговорите за изпълнението на тези 13 препоръки, които бяха направени през 2013 година. Господин Вос също така попита дали се започва от нула. Не, не се започва от нула. Сега ние използваме постиженията, които са постигнати по-рано. Тази година, може би някъде до август, текоха преговорите, след това аз ги прекратих, е, независимо от факта, че бяхме постигнали много, що се отнася до препоръките от 1 до 11 или от 1 до 11. Там ставаше дума за постоянен мониторинг, за изпълнение, но аз прекратих преговорите и американските партньори знаеха, че ние всъщност не сме удовлетворени от всички отговори, които сме получили за момента и чакаме решението на съда. С цялото уважение към съда, ние просто искахме да знаем какво ще бъде становището на съда по оценката за достатъчността. Аз съм убедена, че постъпихме правилно, като изчакахме, а не доведохме до край преговорите. Така че ние не започваме от нула. Опасявам се обаче, че нямаме, сме далеч от визията за глобални стандарти, но се надявам, че и вярвам, че един ден това ще бъде а, стандарт за в бъдеще с, с глобалното село и защитата на личната свобода ще бъде основно право. Искам силно да отхвърля а, това, което беше казано от някой от вас, забравих кой, че сме пожертвали основните права в полза на бизнеса. Основните права, защитата на личните права, се, е, на личните свободи се е, ценят много високо. Това е в центъра на нашите преговори не само с Съединените щати, но и с други държави и с други режими в е, е, реформата на защита на данните. И така Safe Harbor ще съдържа по-добро определяне на процеса на сертифициране контролните механизми, служебния контрол, да наречения контрол екстофиция, който ще бъде направен, ще бъде извършван от Федералната комисия по търговията. Там ще трябва да се съдържа много точно описание на изключенията, за които говори Софиин Велт и много от вас. Изключенията и ограниченията при които разузнавателните служби ще имат право да имат достъп до данните по силата на Safe Harbor. Аз знам, че това е го казах и преди половин година, но това е нашата цел да имаме ясно описание, ясни ограничения и механизмите да са ясни за това как ще се проверява спазването на тези граници. Описах също така в встъпителните си думи, че този допълнителен текущ контрол ще бъде подсилен с годишни доклади, годишно преразглеждане, което ще бъде направено от държавните органи. Ние бихме желали също така годишните отчети да се правят от самите търговски дружества. И това беше един от въпросите, по които все още водим преговори. Въпросът е дали това да бъде задължително или доброволно. Ние настояваме за задължително отчитане, защото бихме искали да имаме много точна информация за броя на делата, за конкретни дела, в, при които данни са били използвани от разузнавателните служби. Проведах среща с представители на Американската търговска палата и с представители от Европа. Срещнах се Запознах се с доста благоприятната им реакция по този въпрос, но нещата са в процес, не могат да бъда по-конкретна. Сега по въпроса на госпожа Сипел за альтернативите за търговските дружества и какво може да направим по отношение на тях. Разбира се, ситуацията е много сериозна, защото тя доведе до правна несигурност, както за големите търговски дружества, така и за малките и средните. И това е много сериозен проблем. Когато разглеждам този проблем, винаги настоявам да се действа добронамерено да се спазват условията на Сейф Харбър и че ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да намерим бързо устойчиви решения, които аз виждам в по-твърдо прилагане на правилата на Сейф Харбър. В момента ние прилагаме альтернативи и в момента зависи от органите за защита на данните. Те не са, които ще изпълняват контролни функции. Ни обясняваме на, на на компаниите, че има альтернативи на Safe Harbor, защото за нас Safe Harbor е, е режим за защита на данните, които се прехвърлят към Съединените щати щати, когато е, сравнявам тези альтернативи, ние говорихме за тези правила, за сключване на договори, задължителните правила с фирмите и за субекта на данните, е, във всички случаи ще бъде защитата по-ниска от нивото, което се прилага в е, решенията за адекватност, по които работим. Това, от което се нуждаят сега компаниите, е много ясни насоки. Това говорихме а, идеята е то да бъде изготвено в началото на ноември. Необходими са единни правила. И това е много важен пункт, който обсъдихме с работната група по член 29 и е, е, е, с, с органите за защита на личните данни и от срещите ми с тях стигам до заключението, че и те разбират, че един единен подход ще улесни работата на търговските дружества. Аз днес проведох телефонен разговор с госпожа Бритка. Непрекъснато от нейна страна също така се подчертаваше, че трябва да има единен подход когато сме изправени пред факта, че все още имаме 28 правни режима в 28 държави членки. Именно за това ние така интензивно бързаме да приключим реформа платформата в защитата на личните данни, която ще сложи край на тези 28 режима, които водят до правна сигурност, особено в този труден момент. Да се помогне на бизнеса да получи необходимата и навременната информация не означава, че ние а, жертваме основните права. Отново искам да го подчертая. И така, Господин Киркхолп говореше за това как виждаме ние сегашната ситуация и как можем да намерим общи стандарти. Ситуацията е кристално ясна. Сега трябва да следваме решенията на съда като критерии за достатъчност и на защитата на европейските данни в Съединените щати и в нашите преговори за новия Сейф Харбър трябва да сме 100% сигурни, че ние следваме и много добре разбираме изискванията на съда. Именно за това ние направихме много задълбочен анализ на онова, което вече сме постигнали в преговорите за Сейф Харбър, кои са новите неща, новите изисквания, които не са изненадващи, новите изисквания на съда и кое е изпълнимо. Разбира се, някои от вас споменаха тук и аз говорих в началото, че най- предизвика... най-голямото предизвикателството са американски, са изискванията, които се отнасят за американския правов ред, като под това разбираме не само законодателните актове, които са прияти от Конгреса, но и там има много голямо пространство а, в което се вписват решенията, които се вземат от изпълнителната власт, от Департамента по търговията, Министерството на търговията. Разбира се, вие сте прав, че ако чакаме промяната на американското законодателство, няма да можем да прехвърляме данни през следващите 2-3 години. Това не е реалистично. Именно за това сега настояваме в краткосрочен и средносрочен план на изпълнително равнище да се действа и в по-дългосрочния период, разбира се, бихме очаквали по-задълбочена реформа на защитата на личните данни в Съединените щати, което не е в нашите правомощия, но ние трябва да продължаваме и да настояваме, защото и вие подчертахте, че става дума за доверието между Съединените щати и Европейския съюз, което е заложено на карта и ние трябва да накараме нашите американски партньори да разберат по-добре нашите европейски стандарти на защита на личните данни. И това е дългосрочната ни задача. Няколко от вас зададоха въпрос за въздействието на ТПТИ и а, списъците на пътниците в самолетите. Имаше също така въпрос на госпожа Сипел, защо не спрем а, а, тези данни. Няколко пъти чувам, че няма достатъчна защита от американска страна. Нека да суспендираме Сейф Harbor. За мен това винаги е било много тревожно. Именно затова ускоряваме а, преговорите с американската страна за прилагането на Сейф Harbor, защото ако го прекратим временно, какво ще направим по-нататък, какъв ще бъде план Б? Именно това правим сега като едно междинно решение, този план Б до тогава, до когато влезе в сила директивата, трябва да използваме альтернативни мерки, за които вече говорих. Що се отнася а, преди да отида до споразумението ТПТИ, Съжалявам, че не, не а, мога да кажа кой зададе въпроса, а, а, който беше за капацитета а, на а, органите за защита на данните, които трябва да работят и да имат по-голям обем работа по а, дейностите по изпълнението. Разбира се, засилването на правомощията на тези органи е характерна черта на реформата, както много добре знаете, и това би трябвало да бъде засилено в, в, по отношение на изпълнението на реформата в защита на личните данни. След като бъде приложена реформата, имаме две години за истинската подготовка на оперативната работа, за да можем да бъдем готови за изцяло, изцяло за изпълнението на защитата на данните и се надяваме, че органите ще се подготвят за изпълнение на задачите, които ще имат да изпълняват в сферата на изпълнението на стандартите. И това е проблем при тях, капацитета, обсъждаме в спешен порядък какво трябва да направят те, никой от тях не е а, съобщил официално или неофициално, че няма да има достатъчен капацитет капацитет. За бъдеще през 2017 година и по-нататък трябва отново да разгледаме капацитета и да водим преговори с държавите членки. Няма да посочвам с пръст някои държави членки, които са по-малко заинтересовани да имат достатъчно силни органи за защита на личните данни. И отново и в тази сфера имаме още доста работа. <clears throat> Сега по въпроса за рамковите споразумения, ПНР, ТПТИ, имаше няколко въпроса за това въпросът се поставяше дали е, съдебното решение ще има въздействие върху защитата на данните. Е, това няма да бъде част от е, споразумението ТПТИ. Ние не водим преговори за нивото на защита на основните ни права. Това е различно от Safe Harbor тогава, когато се предават, се прехвърлят лични данни и се говори за различните членове. Сега по въпроса за рамката или шапката, решението се отнася за конкретните инструменти, за достатъчността на решенията, която има уникални характеристики. Важно да се разли чи разликата. Рамковото споразумение е инструмент, който задава високи стандарти за защита на данните, които трябва да се изпълнява от органите за полицейско сътрудничество между Штатите и Америка и, и Европейския съюз. И не виждаме а, пряко приложение на а, съдебното решение. Сега по въпроса за рамковите решения, позволете ми още веднъж да подчертая, че условия условието за приключването на преговорите по споразумението е прилагането, приемането на закона а, <clears throat> за правните мерки в Американския конгрес. Списъците на пътниците остана. Сега по, въпроса на госп... по въпросите на господин Олбрехт. Мисля, че един от въпроса беше за правилата на действия на разузнавателните служби в Европейския съюз, който беше решен, който е засегнат също така в решението на съда. Знаете, че дейността на службите за сигурност изключи, в изключителната компетентност на държавите членки, включително и хартата на основните права на Европейския съюз, която се прилага само за държави членки, където се изпълнява европейското законодателство. Европейското законодателство изключва а, операции, свързани с държавна публичната сигурност, държавната сигурност и отбраната. Това е член 3 или не е 2 от 95-46, но това не, се, не е свързано с европейското право, Европейската конвенция по правата на човека, в която националната сигурност не е безгранично понятие. Тя трябва да бъде разгледано на принципа на а, а, пропорционалност и необходимост, така че тук а, говорим за това, че съдебните инстанции задават ограниченията на параметрите за пропорционалност и а, необходимост от достъпа на данни. Достъпа до данни. Сега по въпроса за пътници, списъците на пътниците между Европейския съюз и парламента и ТПТИ във всички се съдържат условия за ограничаване на преноса на данни до и от американски публични власти. Там има и приложими права на европейските граждани, които могат да търсят правни решения. Необходимо е да се съдържат необходимите гаранции. Двете споразумения са предназначени да постигнат това, като регулират, като регламентират достъпа на европейските власти до данни с цел ограничаване на използването на данни само до това, което е изключително абсолютно необходимо. В допълнение, както се изисква от съда, всичките изисквания изи, а, са свързани с, с съвместни оценки. Оценката на споразумението за пътническите списъци ще влезе в сила, ще бъде извършено следващата седмица с проверки в 13 и 15 година. Следващото съвместно разглеждане на ТПТ е предвидено от следващата година и последното също така е от 2013 година. Това, което успяхме до този момент, вече говорих е, е, накратко, вече сме постигнали значително подобряване на Safe Harbor, опитвайки се да го направим по- а, силно още преди съдебното решение. Когато говорим за график, аз бях, при, бях предложила крайен срок до края на май, но не постигнахме това, което беше необходимо, така че всъщност ще трябва да продължим с преговор... трябваше да продължим с преговорите и през лятото. Какво трябва да постигнем? Да има наблюдение от страна на Американски департамент по търговията на фирмите в Съединените щати, занимаващи се с европейски лични данни. Второ, прозрачно за потребителите по отношение на начина по който се управляват данните от фирмите. На трето място, нещо ново, безплатни механизми за ам, правна защита с по-строги правила за прехвърлянията в посока Съединените щати, въпросите за отговорността и по-активната роля на европейските органи и за защита на данните е, е, в събирането на оплаквания и прехвърлянето им към Американската комисия, Федералната комисия по търговия на Съединените щати. Говорих също така и за годишния преглед заедно с органите за защита на данните, за да може да гарантираме яснота при вътрешните процедури и добър контрол. Трябва да постигнем и двете. А сега за това, че е, дружествата очакват някакво съобщение от страна на комисията. Ще издадем съобщение като време на междинна мярка, за да се въведе определена доза яснота, където ще отчетем някои от елементите, по които вече има съгласие, заедно с органите за защита на данните на национално равнище, които е, са носещите отговорността в момента и които ще бъдат а, такива и за бъдеще. Ще а, очертаем какви са а, по-настоящем въздействията на решението на съда и какви ще са бъдещите последици. Имаше и въпрос за малките и средни предприятия. Ще се опитам да отговоря. Ам, не съм споменала нищо и за речта на омразата по интернет. Тя не е тясно свързана с Safe Harbor, но е много важна тема. Сигурно знаете, че е, имахме два, два важни събития. Имахме годишен колоквиум за продоляване на расизма и ксенофобията. Имаше и конференция на тема радикализацията – на хора, които след това отиват в Близкия изток, готови да се включат в война срещу нас. Голям процент от радикализираните се радикализират в затвора, но още по-голям процент се радикализират по интернет. И така, какви са нашите планове? Ще се борим за пълно приложение на рамково отражение от 2008 година, в което се казва, че речта на омразата, която би могла да доведе до престъпления, мотивирани от омраза срещу отделни лица или групи хора, въз, поради а, цвета на кожата им или върз, изповеданието им или други а, подобни мотиви. А, ако има такава реч на тя трябва да бъде заличена от веб страниците. Един от другите елементи е а, м, пряко призоваване към тероризъм и насилие. Този елемент вече а, попада в сферата на наказателното право и заедно с министрите на правосъдието сме обсъдили тази тема. Те много добре разбират опасностите тук в Европа, включително и във връзка с беженската криза и че трябва законът да се прилага. Затова, когато говорим за борба срещу расизма и срещу речта на омразата по интернет, Всъщност не говоря за ново право или нови разпоредби. Става дума за приложението на съществуващите разпоредби и особено на тези в областта на наказателното право. Обсъдила съм темите с някои от най-големите доставчици на интернет и те много добре разбират че те са част от проблема в Европа в момента, за това трябва също така да станат и част от решението. Реакциите им са изключително положителни, те разбират добре своите правни ангажименти и също така разбират социалната отговорност която трябва да носят в упражняването на своята дейност. Ще продължим контактите си с тях и ще продължим да си сътрудничим с доставчиците на услуги като цяло в сътрудничество с Димитрис Аврамополос, който отговаря по въпросите за сигурността и борбата срещу тероризма. Надявам се, че успях да отговаря на а, повечето зададени въпроси. Ако има нещо, което съм пропуснала, ще а, му, а, мога да ви дам отговор и в писмен вид. Благодаря. Вера, госпожо комисар, благодаря ви много. Нямаме време за допълнителни въпроси, но нека да кажа, че Вашия портфел е изключително широко обхватен, затова искам да ви благодаря за работата и по други важни теми, за антидискриминацията и за правата на човека, за колоквиума от тази тема. И в тази връзка, госпожа комисар, нямаме много време, но във връзка с зададените от колегите въпроси, Казахте, че ще дойдете отново в нашата комисия на 10 декември. Може би е добре да не повтаряме твърде много. Говорили сме за решението за съхранението на данните. Това решение е много по-ясно. Последиците му не са толкова ясни, но самото решение е твърде ясно и трябва да се спазва. Това е ясно. И за това а, бихме искали а, и по-отрано да получим яснота по отношение на комисията, а, на позицията на комисията. Ясно е, че Съединените щати имат своята ангажимент в тази връзка, но комисията като пазител на договорите, тук бяха зададени няколко въпроса, включително страна на господин Киркоп по темата какво може и какво не може да заявява съда, но вие като комисия, като пазители на договорите, в крайна сметка можете да излизате с съответните съобщения на комисията, дори и те да не уточняват всичко в най-малките подробности, все пак ще има повече яснота за клаузите, в интерес на всички ни е тези изяснения да бъдат предоставени възможно най-рано. И ако така беше постъпвано по-рано, нямаше да имаме а, а, такива проблеми с защитата на данните. Имаше въпроси от страна на колегите и а, а, въпроси от страна на граждани. Но вие ще дойдете отново. А, и бихме се радвали да ни дадете повече яснота по тази тема. Нещо, което трябва да не е особено трудно. А, същото искаме и за Safe Harbor. С това закривам заседанието. Очаквам и следващата ни среща на 10 декември. А, давам си сметка, че това е съвсем скоро, че има, имате много задачи и за това сме ви благодарни. Благодаря и на колегите за въпросите. А сега преминаваме към заседанието на координаторите на комисията Либе. Благодаря, госпожа комисар, благодаря и на екипа ви.